Господин председател, уважаеми евродепутати, Горещо приветствам политически ангажимент и сериозните усилия на Европейския парламент, е, съответните комисии и разбира се на първо място на докладчика госпожа Фонтания за бързо изготвяне на договора. Вие наистина направихте всичко по силите си, за да предвижите това парламентарно досие в рамките на настоящия мандат и аз се радвам, че споделяте вижданията и целите на комисията относно фонда ЕФС+. Той е свързан с европейския семестър и с стълба на социалните права. Е, така ще имаме по-просто и гъвкаво управление на фонда, което ще даде възможност, по-добри възможности на нашите граждани, които са крайните потребители, по-добър пазар, по-добро здравеопазване, подпомагане на нуждаещите се и принос за едно ново цялостно измерение, социалното измерение. Тоест, една по-социална Европа, казано накратко. Парламентът е направил различни изменения. Приветствам редица от тях, които уместно променят или допълват текста. По някои, по други имаме е, съмнение, например, за озаделянето на е, част от бюджета за определени цели, което привлича особено внимание на парламент момента. Нека да обърна внимание, че за, в нашето предложение едно такова разпределение, предварително разпределение на средствата ще намали гъвкавостта, а ние трябва да реагираме на социалните потребности, защото такъв е живота и да помогнем за решаване на определени затруднения държавите членки в рамките на процеса на европейския семестър. Е, що се отнася до иновацията по отношение на заетостта и растежа, ние смятаме, че това направление трябва да се сближи още повече по е, Европейския сон за солидарност. Знае, че има идеи дори за сливане на фондовете, но нека да подчертая, че това е необходимо за по-голяма, че е необходима и по-голяма гъвкавост. Ние предлагам и е, определенето на определен процент в подгрупи отново ще забави реакцията на нови предизвикателства. И, и не на последно място, специално е, Енви предлага <clears throat> сериозни изменения в областта на здравеопазването. Очевидно, немалко от тях е, проистичат от желанието да разглеждаме здравеопазването като отделна тема. При цялото ни уважение към парламента, ние смятаме, че сближаването и тясната координация между програмите ще постигне максимален ефект и в областта на здравеопазването и ще подпомогне гражданите, работ... здравните работници и политиците. Не само ще се запази отделно направление за здравеопазването в подкрепа на съответните политици и добро, политики и с добро здравеопазване. Но също така здравните аспекти винаги ще намерят своето място във всички социални компоненти. Това е което имам да кажа, уважаеми евродепутати. С нетърпение очаквам предстоящия дебат. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо председател. Сега започваме дебат госпожа Глонек Маурен. Благодаря, госпожо комисар. Уважаеми колеги, регламентът Европейския социален фонд Плюс цели да се предоставят ефикасни инструменти за социална Европа, които ние като социалисти и демократи подкрепяме отдавна. Докладът и комисията по бюджети го подкрепя, разбира се, но искам да подчертая три приоритета по него. Използването на фонда, който е насочен към лица с най-големи нужди и борбата срещу безработицата, подкрепа за децата, освен това да се противодейства на социалното изключване, на материалните лишения, на продоволствената недостатъчност, но трябва да се гарантира максимална гъвкавост. Необходимо е за тази цел да се борим в рамките в Комисията по заетост и социални въпроси. Благодаря на Брандо Бонофей, който водеше тази битка, въпреки че имаше противопоставяне на политически сили, които твърдят, че са прогресивни. Искам да го кажа тук ясно. Разбира се, сега съветът трябва да гарантира достъпа до този фонд на максимален брой хора. Председателят Така че малко се забавяме вече, за това сега давам думата на господин Георги Пирински от е, името на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря, господин председател, госпожи комисар. Комисията по бюджетен контрол смята, че би трябвало да продължи да работи фонда с инвестиции за работни места, така както е предвидено и да изпълнява политическите цели за една по-социална Европа, която изпълнява хартата за социалните права на Европа. Нещо, което е заложено в същия регламент. Съобразно тази политическа цел, фондът следва да подпомага изпълнението на конкретни цели. Първата сред тях е подобряване на достъпа до качествено и устойчиво устойчиви работни места, съобразно правото, трудовото право на Европейския съюз и по-конкретно за младежите и дългосрочно безработните и неактивните, като осигурява възможности за самонаетост и социална економика. Председателя благодаря господин Бресо от регионалната комисия. Е, Благодаря, господин председател, уважаема госпожо еврокомисар, драги колеги. Аз също ще се спра само на няколко основни момента от доклада ние участвахме също в изработването на изменението. Искам да кажа, че в проекта на комисията и текста на парламента трябва да се подчертае ролята на регионите, защото те ще осъществяват всички тези дейности. Така ще бъдем по-ефикасни при постигането на цели, като постигнем и по-добра координация, включително в името на една по-добра регионална и кохезионна политика. Радвам се, че комисията се стреми към упростяване и с енергетичен ефект между социални и други фондове. Това е много важен фактор за подобрение. По предложението на комисията с създава връзка между европейския семестър и препоръките по страни. И все пак трябва да имаме достатъчно гъвкавост за националните и местни органи, както и да можем да реагираме по отрасли, където това е необходимо за да постигнем една по-добра политика и да отчетем социалния компонент. Изчерпахте времето си. Госпожа Петра Камер Еверт от Комисията по култура. Благодаря, господин председател. Образованието е разковничето на всички проблеми, но тук все още имаме проблем в е, равенството. Парите играят твърде голяма роля и това се отнася и включително за любимата ни програма Еразъм. За това искаме да разширим. Радвам се, че постигнахме съгласие в бъдеще Еразъм да се използва по-добре, да използва по-добре и F, EFS+, е, като свържем връзка с, създадем връзка с програмата Еразъм спазъм. Така трябва да се създадем възможност на младите да бъдат по-мобилни и да учат отвъд границите. Това е много важно, за да преодолеем порочния кръг на бедността. Само така можем да постигнем успех. А международния опит е част от образованието на младите хора. Мога само да се надявам, че държавите членки ще използват предлаганите възможности и ще изведат образованието като приоритет. Благодаря. Председателят, благодаря много. Моля ви, спазвайте регламента за изказване. Членовете на социали... групата на социалистите и демократите говорят по-дълго. Сега господин Хри... Хрисогонос. Очевидно не е в залата госпожа Сорая Пост. От името на Либе. Уважаема госпожо комисар, основната цел на комисията Либе е да гарантира, че Европейския социален фонд плюс ще се превърне в инструмент за областяване на хората и тяхната защита, да бъде максимално приобщаващ, недискриминационен, да се създадат по-добри възможности за живот за всички в Европейския съюз. Чрез този фонд трябва да сложи край на дискриминацията и социалното изключване и да гледаме сериозно на общите цели, заложени в договорите. С помощта на този фонд нашето общество трябва да се превърне в устойчиво. Ние сме се ангажирали с това, като приехме, възприехме дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2300 година. Искам да благодаря на госпожа Фонтане, на господин Бонафе за отличното сътрудничество. Мисля, че се вместих във времето. Благодаря, Сурая. Така е. Да, напълно се съобрази с времето за изказване. Сега от името на комисията ФЕМ госпожа Козловска Раевич има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, депутати. Най-напред искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за свършената работа. Европейския социален фонд помага да заличим бедността, да насърчим мобилността това е нещо, с което ние сме добре запознати. Ние в Комисията за правата на жените внесохме изменения, които целят да се преодолее неравенството на жените. Едни и същи проблеми имат различни причини за мъжете и жените много често жените не са на пазара на труда, тъй като те се грижат за деца или за възрастни. А при мъжете по-често това се дължи на здравословни проблеми. Ако искаме да преодолеем тези проблеми, би трябвало да се направи нещо за това, когато се полагат грижи от дома за децата или за възрастния, също така трябва да се разработят програми за предотвратяване на здравословни проблеми. Радвам се, че повече средства са предвидени в финансовата перспектива за противодействие на дискриминацията, така че правата на жените да бъдат гарантирани. Председателя. Не само социалистите превишават предвиденото време. Моля да внимавайте за НП, господин Каза. Е, Благодаря, господин председател. Европейския съюз трябва да бъде социален и да реагира на социални проблеми трябва да посрещнем социалните предизвикателства. Социалния фонд несъмнено допринася за това, но трябва да желаем повече. Нашите предложения трябва да бъдат ориентирани към потребностите на обществото, особено когато те се отнасят за професията и работата на европейските граждани. Това е целта на новия фонд. Той ще им помогне да намерят хора, да се намерят работодатели и да насърчи инвестиции в сферата на образованието. Така Европа ще стане по-конкурентоспособна, без да губи своята социално съзнание. Целта е да постъпим на досегашните успехи и да обединим различни фондове и постигнем синергетичен ефект. Мисля, че социалното сближаване ще продължава да нараства, а социалната справедливост ще ни направи по-конкурентоспособни така ще можем да направим повече и за социалния сектор. Доклада отразява това. Председателят благодаря сега господин Брандо Бенифей. Грация президенте, грация благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Фонтане, за отличната работа, която осъществихме заедно. Новият Европейски социален фонд има основна задача да превърне социалния стълб в реални ресурси, които да подпомагат европейските граждани. Затова съм горд с това, че допринесохме чрез изменения за подобряване на текста, предложен от Европейската комисия по борбата срещу бедността, обучението, социалното изключване и други. Гаранцията за младите хора ще се засили, както и обучението за цифрови умения. Има също и силни разпоредби, свързани с социалното приобщаване. Обръща се специално внимание на хората с увреждания, и се гарантира висококачествена на заетост за тях по-голяма достъпност до работни места. Има и други групи, които се възползват от този фонд. Ние искаме също пряк достъп до фонда за местните власти, за да могат да финансират програми за интеграция на местно ниво. След сериозна битка през последните няколко години сега имаме фонд, който изисква и гаранция за децата, нези деца, които са от социално необлагодетелствена среда, да имат достъп до здравеопазване, други висококачествени услуги, както и достатъчно храни. Това е амбициозен текст и е на нивото на изискванията на Европейския парламент, който отстоява правата на гражданите. Така се увеличава и доверието на гражданите към нас. Благодаря ви за тази пламенна реч, за това, че се съобразихте с времето. Сега господин Хоц от името на Екара. Благодаря, господин председателю. Социалния фонд укрепва социална Европа, подпомага социалната инфраструктура и укрепва човешкия капитал, като помага на работниците да се справят с новите технологии, с цифровизацията и да осигурим интелигентен растеж и по-добри условия на труд. Нужна ни е съвременна социална грижа, която отчита демографските показатели. Но ми се струва, че не поставяме достатъчно ясно въпроса за инвестиции в младото поколение или подкрепяне на хора, които имат увреждания или определени мнозинства, НПО-тата, микропредприятията. Не бива чрез този законодателен акт да пречим на държавите членки да изпълняват собствените си инициативи, като например тези за трансгранично сътрудничество. Нужно е разпоредбите да са прозрачни. Председателя. Господин Селимович от Алда има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря да благодаря на докладчика, са докладчиците и комисията за работата по това важно досие. Е, това е основен финансов инструмент е, в, в, в подпомагане на хората за повече социална справедливост, социално сближаване и конкурентоспособност. И през едните месеци трябва да съобразим тези, е, е, това досие с препоръките по страни. Радвам се, че успяхме да поставим акцент върху социалната економика, цифровите умения и е, образованието от най-ранна възраст. Е, да обърнем внимание на младежката безработица и да постигнем определена гъвкавост за следващите период. И в бъдеще ще има кризи, затова е важно да притежаваме достатъчно гъв, гъвкавост, за да ги преодолеем успешно. Но това, което което най-вече успяхме е да, подпомог... трябва да подпомогнем дългосрочната интеграция на мигрантите в Европа. Щем не щем, тези хора са тук. Каквото, каквито и решения да предлагаме, държавите трябва да имат капацитет и средства, за да работи за интеграцията на тези хора в европейското общество. И се гордея, че успяваме да го правим необходимо да подкрепим самотни родители, да използваме по-добре средствата за това и да дадем възможност на децата с право на достъп до добро образование. Това досие няма да сътвори чудеса. Никое досие не го постига, но мисля, че ще ни помогне през следващия мандат да видим една по-добра и силна Европа. Благодаря председателят. Благодаря от името на зелените госпожа Райтке. Благодаря, господин председател, колеги госпожо комисара. Все по-голямо е социалното разделение. Това е едно от големите предизвикателства за Съюза, особено, както показа референдума за Брекзит. Има група от хора в Европейския съюз, не само в Великобритания, които считат, че социалните им проблеми не се решават, а те трябва да бъдат решени. И то не като се отказваме от една общност на солидарност, като напускаме Съюза, като превръщаме Европейския съюз в по-социално справедлив и съюз, който преодолява социалните разлики. И Европейския социален фонд Плюс е, е една от частиците от този пазъл за преодоляване на бедността, за гарантиране на справедлив преход, за борба с социалното изключване. С това предложение Европейския парламент доказва, че е готов да води тази битка за справение с неравенството. Сега трябва да видим, че и съвета, държавите членки също са готови. Ако не го направят, те застрашават бъдещето на Европейския съюз като цяло. Благодаря ви за вниманието. Председателят сега от името на Обединената левица давам думата на госпожа Кунева. Благодаря, господин председател. Преговорите за структурните, структурните фондове не могат да бъдат отлагани поради страх от големи разходи. Или искаме социална Европа, или не искаме. Бюджета на общността ще бъде съкратен в бъдеще, а това означава и по-малко пари за социални задачи. Но ние имаме нови предизвикателства, имаме застаряващо население, имаме младежка безработица, имаме миграция, а и бедността ни струва много пари. Европа най-сетне се нуждае от един едно социално лице от социален облик. В противен случай Европа ще се разпадне поради липса на човешка солидарност и поради нарастващо възмущение. Нуждаем се от конкретни цели, които трябва да са не по-маловажни от економическата политика. Благодаря. С това изслушахме политическите групи. Сега ще чуем индивидуални изказвания. Виждам, че господин Хетман е готов. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Радвам се на предложението на комисията, на това предложение за регламент за Европейския социален фонд. Обединяването на няколко допълващи се инструменти би могло да превърне този вид подкрепа в нещо много по-успешно и нещо по-прозрачно. Има единна цел, която вместо да имаме 11 допълнително разработени цели. Тук се включва образованието, пазара на труда. Позицията на парламента е такава, че бихме искали да се обърне повече внимание на регионите, защото те са не само бенефициери, но и институции, които управляват средствата от фонда те са най-добре запознати с а, нуждите на гражданите. В комисията по заетостта, радвам се тук да докладвам, че а, одобрихме всичко това, което е приемливо за по-голяма част от а, групите. И се надяваме, че в съвета този документ ще бъде прият много бързо. Благодаря. Сега госпожа Юнгериос има думата. in onze naties. Благодаря, господин председател. Темите, които, за които говорим, са изключително важни. А, много деца страдат от бедността. Всяко четвърто дете е заплашено от бедност. Това се отнася и за техните родители. Родители, които понякога са безработни и нямат никакъв шанс за добро здравоопазване. Именно за това се нуждаем от сериозна позиция трябва да бъде включена и детската гаранция. Радвам се, че парламентът предоставя средства за борба с социалната несправедливост. Мисля, че бедността сред децата заслужава особено внимание. Очаквам доклада да помогне много в тази посока. Председателят благодаря. Сега госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да оценя високо наличието на този фонд и целта му да бъде двигател за провеждане на социална политика и политика в областта на заетостта. Това е добър инструмент, но трябва да бъде усъвършенстван допълнително в няколко сфери. Най-важното е да разполага с достатъчно средства, след като Имаме предвид, че има сериозни разходи за решаване на социални и трудови проблеми и те са много по-високи, отколкото преди. Освен това е изключително важно да се конкретизират чрез социален диалог проектите, които да се извършват младежка заветост и прочие. Затова е важно да се използват синергии с други фондове. Освен това е необходимо да се рационализира и упрости управлението на фонда. Не е достатъчно да се решат само структурните проблеми на Съюза, но ние, докато не бъдат решени проблемите, свързани с европейския семестър. Благодаря. Госпожа София Рибейро има думата. Благодаря, господин председател, драги колеги. Надявам се, че Европейския социален фонд няма да забрави приоритетите на социалния стълб така че се нуждаем от опростена програма, лесно достъпна програма, а също и от фонд, който да е в състояние да отговори на обективните потребности на европейците. Ако искаме да преодолеем социалните и географски бариери, трябва да гарантираме подкрепа и е, за социални проекти с младежката гаранция в помощ на безработните или младите хора без образование така че те да имат равни шансове. Този фонд не бива да забравя, че ние сме Европа на регионите. Нека да не забравяме раз... географските разлики. Това е различна реалност. Благодаря госпожа Вилия Блиникевичуте. Е, Недарбas скурда лиги са... Високата степен на безработица и бедност пораждат проблеми в целия Европейски съюз. Следователно, трябва да изградим социална Европа и да променим и да укрепим а, стълба за социалните права, като наблегнем на равноправието и да преодолеем бедността сред децата. Затова се нуждаем от финансиране на мерките в социалната област. Трябва да увеличим бюджета поне с една трета. Бюджета на Европейския социален фонд и една трета от него трябва да е насочена към преодоляване на бедността. А, групата на социалистите настоява поне за 6 милиона за детски гаранции, за да се преодолее бедността сред децата. На второ място, нужна е система да преодолеем бедността сред по-възрастните жени. А, при тях този процент е 40% по-висок, отколкото при мъжете. Нужно е да има баланс между семейния и трудовия живот. Председателя, благодаря ви. Господин Детян. Майкро. Уважаеми господин председател, госпожо еврокомисар, факт е, че само това, което можем да преживеем и разберем, заслужава нашата подкрепа. ЕФС подкрепя проекти в цяла Европа така хората се докосват до Европа, особено слабо развитите региони често се питат за какво ни е Европа. Тук социалния фонд дава категорично добър отговор. Европа инвестира в хората. Социално подпомагане, реинтеграция в обществото и пазара, образование и квалификация. Всичко това прави фонда при промените, структурните промени, а, хората имат нужда от помощ. Днес бедността е факт. А, това може да се преодолее само ако дадем социални права на децата, а, като гарантираме на децата, живеещи в бедност, безплатно образование, учебни пособия, ако не е достатъчно, нямат достатъчно средства, например, те да участват в извънкласни форми, да ги помогнем и това. Госпожа Евелин Регнер. Една минута. Благодаря много, господин председател, госпожа, госпожо еврокомисар. Нуждаем се от средства, за да се борим с младежката безработица, за да дадем на младежите бъдеще в Европа и на всички деца в Европа да гарантираме топло домашно огнище. Разбира се, всяко дете има право на е, обучение, т.е. нуждаем се от добре финансирана младежка гаранция, така че всяко дете в Европейския съюз да може да ползва безплатно без... Е, здравеопазване, добър, добри жилищни условия и добра прехрана. Това означава, че ЕФС плюс е, трябва да бъде допълнен, е съкратен. И всичко друго са просто празни думи и пре, е, проповеди. Е, нуждаем се от пари, за да преминем от думи към дела. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега спонтанни изказвания от залата. Catch the eye. Данута Язловецка има думата. включат в е, Европейския социален фонд, плюс е, е да се подобри обучението за целите на пазара на труда, да се подобри ефикасността на това обучение, да се предлагат е, компетенции, които се търсят, например, в цифровата сфера. Това ще е особено важно през едните години. Економиката се променя и промишлената революция прави това наложително. Трябва да се подготвят по-добре хората. Младите хора, които навлизат на пазара на труда, трябва да са добре подготвени. Промените се случват бързо, за това трябва да могат да се прогнозират промените на пазара на труда достатъчно рано. Благодаря на докладчиците по работата им по този доклад. Съгласна съм с тях, когато утвърдят, че трябва да гарантираме достъп до пазара на труда за най-уязвимите лица. Трябва да се подпомогнат и самозаетите лица, когато имаме млади хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават, трябва да се заделят повече средства за преодоляване на тези проблеми сред тях. Следващият оратор за една минута. Госпожа Уорд. Тези, които дългосрочно са били безработни и имат извършени престъпления, ще бъдат в по-трудно положение, след като 500 хиляди лири ще бъдат загубени след Брексит. 40 младежки асоциации са представени в организацията, която е направила проучване и ако средствата от Европейския фонд за регионално развитие ще загубят 160 милиона годишно. Обединеното кралство получава значително финансиране за млади хора като член на Европейския съюз. И те по различен начин са понесли последиците от финансовата криза. А, службите, които се грижат за младежите, са загубили десетки хиляди паунда. 100 хиляди безработни млади хора, 40 работни места ще бъдат загубени, 21 600 уязвими, уязвими млади хора няма да получават подкрепа. Ние в Ливърпул гласувахме да останем в Брексит. Председателя, господин Мария, има думата. Евхаристо, проедре и Благодаря, господин председател. Глобализацията, политиката на економии и економическите промени довед, създадоха в Европейския съюз милиони бедни и безработни. ЕФС Плюс може да финансира мерки и действия и да позволи да действаме в различни области, например бедността сред децата, която за жалост се шири, дългосрочно безработните, нашите младежи, трябва, търсещи работа трябва да могат да бъдат подпомогнати. Едновременно с това те трябва да могат да използват инструменти на образование и квалификация, за да навлязат в глобализирания свят. Е, имам предвид и хората с специални нужди, които се нуждаят от подкрепа. Този фонд може да допринесе за по-добро здравеопазване. Мисля, че можем да направим повече, отколкото безработицата. Господин Лопес. Благодаря. Предложението се отнася до структурите, до програмите. Тя е обвързана с европейския семестър. Няма достатъчно средства, има изисквания, които се налагат. Също трябва да има връзка и с EU Invest фонда. В Португалия има доста промени. Координацията по програмата е необходима. Целта е да се увеличат също инвестициите в образованието и обучението, в здравеопазването. Този фонд трябва да се справя с социалните предизвикателства, да допринася за създаване на работни места и за разработване на стратегии за борба срещу бедността. И а, той трябва също да осигури достъпност до а, средствата по него за повече хора. Благодаря ви, че се съобразихте с времето за изказване. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че този нов регламент за Европейския социален фонд ще спомогне по-добре да се освояват средствата, когато имаме дублиране между различните фондове. Така ще можем да изпълняваме различни цели – и новите правила би трябвало да уреждат самото и изпълнение, да намалят административното бреме и връзката с европейското полугодие е добра идея, защото така по-добре ще се разпределят средствата по основни приоритети – освен това, смятам, че това ще ни даде възможност по-добре да се справим с социалните и економическите различия в Европейския съюз и ще освояваме средствата по по-добър начин. Така ще можем да коригираме а, използването на средствата в Чехия, например. Ние ще продължим да подкрепяме уязвимите групи. Председателя. Благодаря ви. Госпожа Конячна има думата. Колегове, доволте ми подяковат справодайци. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на колежката докладчик. Изключително е важно да преодолеем многобройните социални предизвикателства. Милиони хора са заплашени от бедност. Същото е и в Чешката република хора, хора, които са а, дълбоко, сериозно задлъжнели, заложили са имотите си и хората просто губят вяра в а, правосъдието. Това застрашава не само условията на живот, но и поставя под сериозен натиск европейското общество. За това се радвам да кажа, че този фонд ще подпомогне хората при социалната интеграция, здравеопазването, социален аспект. Най-голямата инвестиция е инвестицията в човешки живот, а нашите хора заслужават това право. Благодаря. Косе Фария. Obrigado, Sr. президент, Sra. комисаря. Благодаря, госпожа комисар. Искам да благодаря и да поздравя на госпожа Фонтане за отличната и работа по това досие. Европейския социален фонд е една от основните стълбове на Европейския съюз, който допринася за преодоляване на социалния дефицит, особено за възрастните хора, които се нуждаят от по-добри грижи, за по-добро здравеопазване. Трябва да има многодишна стратегия на Европейския съюз която да допълва местните политики. Европейския социален фонд има направление свързано с здравеопазването. Той е амбициозен, за да се гарантира достъп до качествени здравни услуги при конкурентни условия с различни видове помощи, които се оказват на нуждаещите от здравни грижи, като се отчитат също и нуждите на семействата, за да не може никой гражданин да бъде изоставен на произвол на съдбата. Романа Томец има думата. Благодаря, че ми давате думата. Европейският съюз може да остане конкурентоспособен в световен мащаб, ако поддържа заетостта и социалното приобщаване. Вложенията в познания, цифровата област, обвързването на образователните системи от една страна с трудовия пазар ще има отражение върху европейското общество. Социалния и економическия растеж може да бъде постигнат с инвестиции в човешкия капитал. Смятам, че ние трябва да обърнем по-голямо внимание на тази тема и да въведем минимален процент за принос от страна на държавите членки в тази програма. Председателя. Комисар Тесен има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, този дебат за пореден път разкри значимостта на ЕФС Плюс и вашия доклад ще послужи като сериозна база за междуинституционални преговори. Е, ние сме на ваше разположение за да, да за, преговори. Обеден съм, че по време на румънското председателство съвета ще направи необходимото за приемането на този регламент и да бъде готов за следващия програмен период. Уважаеми евродепутати, е, инвестицията в хората е, е конкретна иллюстрация на европейските ценности за социален прогрес и социална, е, социална коректност, за да защитим нашите граждани, работещи и неработещи, мъже и жени, родени в Европейския съюз или родени извън Европейския съюз това трябва да става от най-ранно детство. Е ЕФС Плюс е инструмент за помогне, който да ни помогне да постигнем социално сближаване и единство. Аз съм убедена, че с, с сериозните усилия на европейските законодатели и особено на парламента, ние ще бъдем в по-голяма степен в състояние да отговорим на оправданите очаквания в бъдеще. Благодаря за сериозните усилия и за бързата и експедитивна работа. Поздравления към всички участвали и разбира се на първо място на докладчика. Благодаря. bardzo pani komisarz i ostatnie słowo należy do pani posłanki sprawozdawcy. Давам думата на докладчика Лопе Фонтане. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да благодаря за доброто взаимодействие между екипите, които работиха по този доклад. Искам да благодаря за предложението на Европейската комисия. Предвид на късото време, с което разполагаме, мисля, че излязохме с един уравновесен текст. Това стана възможно благодарение на това, че всички имахме една обща цел, а именно подобряване в социално отношение на Европа и за избягване на максималистични позиции, за да можем да се постигне максимален консенсус. Аз осъзнавам, че всички не са доволни от някои точки, но това, което постигнахме в комисията по заедостта е полезно за гражданите на Европейския съюз, независимо където живеят, за този фонд ще бъде важна част от Европейският стълб за социалните права. Освен това ще се отчитат различните териториални различия, както между, така и вътре в държавите членки, например случаите а, на обезлюдяване. Имаме две ясни послания. Първо, към гражданите. Гражданите на Европейския съюз а, са основна грижа на Европейския съюз. За това ще работим за подобряване на условията им на живота. И второто послание е насочено към съвета. От Европейския парламент сме се свършили работата. Има вече резултат. Надявам се, че ще бъде прият този доклад и сме готови за започване на преговори. Като докладчик очаквам че ще бъде одобрен мандатът по време на румънското председателство да се започнат преговорите, въпреки че ще е трудно. И се надявам този доклад да бъде утвърден по време на сегашния мандат на парламента. Благодаря. Можем да ви поздравим за проведения дебат. С това приключваме разискването. Гласуването ще бъде утре. И сега минаваме към последната точка от дневния ред. Разполагаме с половин час за тази цел. Това е докладът на Паскал Аримон. Специални разпоредби за цел Европейско териториално сътрудничество. Интерег. Искам да се обърна с молба към депутатите ще дам възможност за спонтанни изказвания на унези, които не са се изказали по време на другите дебати в, в частта спонтанни изказвания. Трябва да държим сметка, че е вече много късно. Разполагаме едва с 29 минути. В 11.23 трябва да приключим. Сега давам думата на Паскал Римо. Уважаеми господин председател, госпожо Еврокомисар, драги колеги, с голям интерес проследих дебатите в британския парламент и е, установявам, че постигнатото съгласие бе разгромено с огромно мнозинство е, и Брексит означава е точно обратното на е, до това, което ние правим в Интерек. Аз живея в граничен район на Белгия и зная, че тази програма след създаването си през 90-та година превърна в общи пространства много гранични региони. Границите са в главите на хората и трябва да ги преодолеем. Затова този доклад е важен, има символично значение. Аз много е, държа на, да, на това да насърчаваме трансграничното сътрудничество. Над 160 е, е, изменения сме внесли 44 компромисни предложения, но в комисията получихме пълна подкрепа, защото и това беше лайт мотива на всички ни <clears throat> граничните райони не трябва да са задънени улици. Те трябва да да бъдат форма на отвореност. Това е ясен сигнал и комисията предвижи вместо 8,4 милиарда за настоящия период, ще получим 8 милиарда и 400 милиона за този период. Преговорите предстоят, но можем да очакваме да получим 11 милиарда и половина повече, защото смятаме, че граничното сътрудничество е важно. Ние сме категорични, не бива да има съкръщение. Трансграничното сътрудничество е насъщно необходимо за цяла Европа, особено когато говорим за затваряне на границите и хората на границите въобще не разбират защо тези граници съществуват. Това са хората, които виждат какво работи в Европа и какво не. Много от нашите про- проекти са пилотни проекти, решават конкретни проблеми на различни региони. И такива решения са необходими на Европа, драги колеги. За нас бе важно е, да обърнем внимание на практически проекти, на повече пари, носителите на проектите да работят при съществуващите си структури. Не бива да променяме добре работещи неща. Точно обратното за нас бе важно така наречените микропроекти, проекти между различни сдружения да влязат в програмата и да се осъществяват. Радвам се, че постигнахме много практичен текст, който не е написан на евроезик. Предложенията са от хората на място. Работихме много добре с ЕКОСОК и Комитета на регион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 контрола и бумащината, които затрудняват много сдружения, наистина трябва да намалеят. Това е необходимо и в този смисъл е, оценявам и предложението на комисията. Дефинирахме също така критериите с ориентация към бъдещето да за решаване на проблеми, например, като подмагна малки и средни предприятия мероприятия, да обърне внимание на климатичните промени. И програмата Интерек за нас е истински символ. Когато, ако една рекламна агенция трябва да направи истински проект за Европа, трябва да обърне особено внимание на това. Председателят, извинявам се, господин Аримон, но времето си ви се изчерпа комисията ДЕВЕ. Господ, госпожа Елени Теохарос трябваше да говори, но я няма. Затова, госпожо Тисен, имате думата. Thank you once more, Mr. President, for giving me the floor this evening. Благодаря ви. От името на Европейската комисия позволете да благодаря на докладчика Аримонт и на докладчиците в Сянка за високото качество на този доклад и оказаната подкрепа на Европейското териториално сътрудничество, известно като Интерек. Комисията също така благодари на Комисията за регионално развитие въпреки кратките срокове, бе изключително важно да сме готови за следващия програмен период. Комисията е убедена, че съветът ще положи максимални усилия да не загубим набраната скорост по това досие и да започнем преговорите скоро. Всичко това е още по-важно с оглед на териториалното сътрудничество, което всъщност въплащава целият европейски проект, защото обединява всички без граници за справяне с общите предизвикателства. Позволете да се спра на някои от новостите в нашето предложение. Възнамеряваме да преразгледаме архитектурата, за да преодолеем разпокъсаността и дублирането, за да увеличим въздействието от програмите. Предложението подчертава и значението на водните басейни, защото това е възможност да се поддържа а, презграничното сътрудничество в областта на морските а, територии. Така ние ще можем да укрепим съществуващите стратегически политики и инициативи. В заключение ще упростим цялата рамка, за да можем да влагаме по-малко ресурси в административна работа и да се насочим най-вече към конкретни резултати и въздействия даваме си сметка колко е важно това упростяване и разчитаме да работим заедно с вас, за да изпълним целите за упростяване. Трансграничното сътрудничество, програмите Интерек ще обърнат повече внимание на междуинституционалното сътрудничество за преодоляване на проблемите по границата и а, съвместно решаване на общите въпроси. Ще опростим териториалното сътрудничество в Европа и така ще можем да а, постигнем резултати от един по-висок порядък. Председателя, благодаря, госпожо комисар. Комисията по бюджетен контрол, господин Кон. Благодаря, господин председател, госпожо е, еврокомисар. Аз съм дете от е, граничен регион, където живеят белгийци, холандци, германци. Затова е важен интерек. Той да прехвърля границите, сътрудничество между университети. Много програми събират хората и им създават радост, а това всъщност очакваме от Европа да ни създава радост. И трябва да подчертая, че ние като парламент поискахме повече пари за тези програми, защото не искаме просто да продължим програмите, а да ги разширим, така че Европа да продължава да се обединява. Аз отговарям за доклад, като докладчик от комисията Конт. За това държа да подчертая, че трябва да намалим бюрокрация бюрокрацията, защото бюрокрацията от, понякога отнема повече време, отколкото самия проект. Радостта се губи, а ние искаме да привлечем хората към Европа. Пак ще кажа, Европа трябва да създава радост. Затова тези програми са важни. Председателят, благодаря много. От името на Комисията по култура и образование, госпожа Мидзи. госпожо комисар, финансовите инструменти, които се упоменават в е, доклада, са много важни за регионалното развитие, за културата, за образованието в Европейския съюз. Всичко това е много важно, ако искаме Европейския съюз е, да бъде място, където хората имат равни възможности, независимо от къде идват. Културата и образованието са изключително важни, ако искаме да премахнем границите. Необходими са ни за целта достатъчно финансови средства. Докладчикът е изготвил отличен доклад, но сега трябва да обърнем повече внимание и на въпросите на образованието, тъй като това допринася за повече конкурентоспособност във всички европейски региони. Трябва да отправим общо послание. Всички са равни, независимо от къде идват. Да няма граници, независимо от културата и езикът, които имаме, трябва всички да се ползваме от равни възможности. Благодаря. Сега от името на НП господин Ван Нестелрой. Господин председателю, благодаря на докладчика. Днес ние виждаме, че тази тема не е част от миналото. Тя е относима и към днешна дата. Има райони, които не са гъсто населени, но там хората работят заедно. Нужно е да разчитате на помощта на хората от пограничните райони. Има и други райони, които са приоритетни, например в Шотландия и програмата Интеррек им даде възможност